So, schönen guten Morgen allerseits. утро на всички, колеги. Ich begrüße Sie alle sehr. Приветствам ви сърдечно на нашето изслушване за участието на работниците, финансовото участие на работниците и служителите в ерата на цифри, цифровизацията цифровизация, автоматизация, промишленост 4.0. Това са все важни теми, важни за нас. Вчера също говорихме за гражданско-правните аспекти на цифровизацията и автоматизацията. В този смисъл е, нашата дискусия винаги завива към економическия репер – но днес искаме да се занимаваме с един друг аспект, а именно с участието на работниците и служителите. За да сме по-фокусирани днес, сме поканали по сме поканали, поканали трима референта. Госпожа Димитриадис, добре дошли от Еврофонд в, Гри... в Гърция. Поканили сме професор Ян Слович от университета Ватрина в Германия и Естер Ленч от Брюксел. Но той е по принцип от Ирландия. Тримата експерти ще ни помогнат да се задълбочим в темата и да се съсредоточим върху нашата материя. Има и други аспекти на дебата, със сигурност, обаче ще се опитаме в рамките на това изслушване да осветлим главно аспектите на участието на работниците и служителите от финансова гледна точка в предприятията. И така направо преминаваме към експертите. Ще ви помоля да се ограничите към да се ограничите в 10 минути. Зная, че това е много трудно. Ние обаче сме търпеливи, не искаме, няма да искаме да претупваме нещата, но ще ви бъда благодарен, ако може да ни ориентирате в рамките на 10 минути. Презентациите на експертите са налични, те са публикувани на страницата на парламента, а пък самите публикации на хартия може да ги вземете пред залата. Знаете ли кой ще започне? Ако следваме реда на нашата програма, ще помоля госпожа Димитриадис да започне. Благодаря. Благодаря за поканата. Моята презентация се съсредоточава върху едно проучване от 2013 година – ние интервюирахме 6000 менеджери и работници и служители в Европа. Така че днес ще представя тези данни, но също така ще се опре и на някои други изследвания, които направихме тази година, свързани с промените в заплащането. И така, най-напред дефиницията. За какво говорим? Говорим най-напред за финансово възнаграждение, но под това понятие говорим за основната заплата, имаме различни заплащания и имаме добавки за служителите и работниците. Освен това, имаме е, заплащане за постигнати резултати, участие. Освен това, иначе сме взели предвид и заплащане или възнаграждение в натура, т.е. нефинансово възнаграждение. Днес ще се съсредоточим върху финансовото участие, а именно споделяне на а, печалбата и отговорност за печалбата. За какво става тук? Всъщност дума. Имаме зелените, червените и сините стълбове. Зелените ни дават информация за всякакъв вид за всякакъв вид заплащане, което варира. Червените са за схеми, които са свързани с отговорността върху печалбата, а сините са свързани с споделяне на печалбата. Това вече поне за някой от служителите. Около 30% се използват сините стълбове, червените около 5% в <clears throat> възнагражденията на фирмите, останалото е за зелените стълбове. Искахме да видим как малките, средни и големите предприятия се справят, какви, какви са техните възнаграждения, видове възнаграждения. Виждаме, че пет от шест големи компании използват поне една за заплащане. Но повече едни и същи във всички предприятия. Споделяне на печалбата се използва за най-малко. Големите компании, там има най-различни индивидуални заплащания и споделяне на печалбата. Освен това се опитахме да сравним секторите. Тук виждате, че сектора на транспорта в него има сравнително най-малко различни форми на вариращи заплащания. От друга страна, финансовите услуги в този сектор, там има най-голям, най-голяма част на вариращи заплащания. Разликите между секторите са по-малки, отколкото разликите между страните. Това го видяхме на предишния слайд, а именно страните, се държат по различен начин. В някои има много голяма част на споделяне на печалбата, други по-малко. Даните показват частта от предприятията, които използват вариращи заплащания, но тези вариращи заплащания не покриват всички служители и работници. Ние използвахме данни от едно друго изследване от 2015 година. Не сме публикували тези данни още. Просто за ваша информация, И ние интервюирахме 43 000 служители в Европа. Какво видяхме? Вариращото заплащане – има доста хора, които казват, че получават вариращо заплащане. Какво означава това? Това означава, че предприятията, които използват вариращо заплащане, са по принцип като брой по-малко от останалите. Тоест само малко, малка част от служителите получават едно такова заплащане. 16%. На второ място имаме схема за споделяне на печалбата. Тази, то, броят на тези хора е по-голям. А извинявайте, по-малък, 4%. Направихме и следващ анализ. Създадох, опитахме се да създадем комбинация от различните е, видове заплащания в различните предприятия. Имаме пет групи и таблицата показва какво е разпределението по сектори. Виждате финансовото участие зелената, табе, зелената колона. Имаме изподеляне на печалбата. Тук това, тази група е най-голяма. Освен това, искахме да видим характеристиките на тези групи, финансовото участие особено. Е, ни занимава днес. Знаем, че тук се използват най-вече схеми за споделяне на печалбата. В някои страни се използват тези схеми повече, например в Финландия, във Франция и в Швеция. Там има най-голям брой предприятия, които използват тази схема. Е, и то в сектора на индустрията и на финансовите услуги. Освен това, установихме, че половината от фирмите е, дават платено обучение, предлагат платено обучение и заплащане на наднормено работно време. В тази група характерното е, че предприятията използват и автомат, автономни схеми за автономни екипи 80%. Заплащането тук се прави, се разпределя от отговорника. Интересното тук е също така, че финансовата ситуация на тези предприятия е добра или много добра. Освен това, има и последната група, червената, екстенс, екстенсивната група. Те използват също тези схеми, но не в тази степен. Както казах и до сега, направихме квалитативни изследвания на национално равнище. Използвахме, т.е. национално агрегирани данни, за да допълним картината, за да видим каква е националната картина и националното законодателство. Има изследвания за финансовото участие. Има данни, например във Франция 43%, в Холандия 13%, в Ирландия 17% използват споделяне на печалбата. В Германия има едно последно изследване от 2009 година, което казва, че 9% от служителите от предприятията използват споделяне на печалбата като схема, от което са облагодетелствани 66% от служителите. Има и разлики между мъжете и жените. Е, тази схема се използва главно при е, менеджерите и при хората заети на пълно работно време. Има такива схеми и в страни, където няма ясна регулация, е, например в Ирландия, в Финландия и Германия, там има определени актове, които, които регулират материята. Има и определени мерки в Австрия, Белгия, Франция, Германия, например, мерки, които окоръжават въвеждането на финансовото участие чрез различни мерки, като например финансови инструменти или като, като облигации и дялов капитал се насърчава финансовото участие на служителите. А понякога финансовото участие е част от трудовите от договори, но каква мярка ще се използва, зависи от начина, от вида схема, която се използва в самата страна и от вида на колективните трудови договори, които се случват. Тук мога да кажа примера от Германия. Конфедерацията на работодателите в Германия, които използват тези схеми, които, които работодатели окоръжават своите служители да се включват финансово в печалбата. И тази конфедерация казва, че опитът е много добър. Тези схеми всъщност гарантират да няма разлики между участието на мъжете и участието на жените в печалбата. И накрая, истината е, че по време на рецесията много от страните е, се отделиха и загърбиха тези схеми. Но тенденцията е отново положителна. Отново тези схеми с развитието на економиката е, започват да стават популярни. Децентрализацията и финансовото участие ще са отново теми на наше бъдеще изследване, което ще проведем през 2018 година. Това предполага нов начин на отношение в предприятията. Е, тук става дума за служители, които са високо квалифицирани. И искам да направя препратка към една от таблиците, в които ставаше дума именно за схемите, които бяха прилагани само за определена група от служителите, именно на ръководни постове. И така, нашето изследване е достъпно онлайн – на нашата интернетна страница има и други подобни изследвания. Благодаря. Председателят благодаря. Господин професор Лович, имате думата. Благодаря, господин председател. Ще се изкажа на английски, тъй като изложението ми и статията са на английски. Най-напред, благодаря за поканата да говоря на тази проява. Наименованието на изложението ми е автоматизация и капиталова концентрация слонът в стаята. През следващите 10 е, минути тезата ми, тезата, която ще застъпя е, че във връзка с автоматизацията и роботизацията е и въпросът за собствеността, кои ще са бъдещите собственици на тези машини и роботи, които създават голяма част от стоеността в нашето общество. Моята теза е, че не става дума за съревнование срещу машината, а за машината. Очевидно е тук е и мястото на финансовото участие на работниците и служителите. То може да доведе до собственост и собственост, което, да, което може да е и със собственост на машините. Сега, контекста на моя анализ да разгледаме динамиката на дела на труда, т.е. дела на заплатите и добавената стойност. И на този слайд виждате тенденция, която наблюдаваме от 30-летие, т.е. спад в дела на заплатите. И води се дискусии за това, кои са основните фактори за това явление. Дълго време основните доводи бяха, че причината е глобализацията, изнасянето на работни места в чужбина и интернационализация. Наскоро редица проучвания показват, че около 80% от свиването на дела на труда е задълбочаването на капитал и растеж на капитала, т.е. Е, автоматизацията. стигам до това, което наричам слона в стаята, именно ефекта, разпределителните ефекти на автоматизацията, технологиите и въвеждането на роботите. В центъра на дискусията тук е ефекта върху пазара на труда кой ще загуби работата си, какви работни места ще се зададат. Но въздействието върху разпределението на доходите остава в страни от вниманието. Е, комуникационните и информационни технологии промениха технологичните промени и виждаме, че последните промени имат, е, са насочени към заместване на човека. Това не е преднамерено, Целта е да се съкратят разходите. Проучване от 2013 година, извършено от Оксфорд, показва, че, 40, че около 47% от различни професионални групи ще бъдат автоматизирани през следващите 20 години. И разпределителните е, отражения са неблагоприятни за средния работник и Европейският парламент в проекто доклада в Комисията по правни въпроси повдига въпроса за заетостта, жизнеността на системите за социално осигуряване, но и потенциала за нарастване на неравенството и разпределението на богатството ако трябва да обобщим, машините не получават социални помощи, нито пък потребяват. Само, че собствеността в обществото на свободни пазар разпределя приходите в съответствие с участието. заедно с тенденцията, според която показва, че автоматизацията е в ущърп на ниско квалифицираните работници, означава, че ще има нарастване на неравенството. И на този слайд, без да навлизаме в подробности, виждаме разривът между повишаване на производителността и заплащането в червено е производителността. А другите криви говорят за повишаването на, възнагръж... на почасвото възнаграждаване. Важното тук е, че има разрив между производителността и заплащането Твърди се, че автоматизацията не е само унищожава работните места, но и създава работни места. Въпросът е какво е взаимоотношението между създаването и, разруш... и унищожението. Аз е, бих казал и данните го потвърждават, че дори ако темпове съставане на работни места а, е, са, съответстват на премахването на работни места, възниква въпроса за качеството на работните места и доходите. И тук искам да дам пример за връщането на работни места. Имаше доклад в Economist наскоро и там се каза, че трябва да се радваме на завръщането на работните места. Много големи предприятия с САЩ, в САЩ върнаха производственици предприятия от страни с ниски заплати, като Пакистан и Китай в САЩ. Въпросът е, Връщат ли се работните места? Откровенно казано не, защото целта на този процес е да се съкратят разходите. Това средството е автоматизацията и се оказва, че е по-ефтино да се върнат работните места в САЩ, вместо да се плащат разходи за транспорт. Роботите в е, САЩ е, и средните разходи за работен час на робот – се конкурират с средното заплащане част в Китай, така че е по-ефтино да се произвежда с машина в САЩ и да се спестят транспортните разходи, вместо да се плащат на китайски работници. И всъщност това, което искам аз да кажа, че не става дума за връщане на работните места, а за съкръщаване на разходите – Става дума и за баланс, компромис, и заместване на добри работни места с лоши. Сега, ако трябва да направя една прогноза, производителността ще се повиши рязко производителността на индивидуалния работен час, но това увеличение няма да има връзка с заплащането за мнозинството. Малцинството ще спечели от капиталови доходи, от повишаването на възнаграждението, доходите от собствеността върху капитала и служителите, работниците като са собственици биха могли а, да спечелят. Ако собствеността на машините и роботите се разпредели по-равномерно, работещите ще могат да намалят работни часове, като увеличат производителността си, като заедно с това повишат свободното си време и доходите си. Стигам до е, един постулат, както го казах, над е, надпреварване, надпревара за машината. Е, по-точно е, улесняване на съсобствеността върху е, средствата за производство. Ще ви дам е, два примера, два положителни примера от две части на жизнения цикъл на едно предприятие, от етап от създаването до края на жизнения цикъл – ще ви цитирам ЕСОП планове за собственост на служителите. Там програма, която започна в, да се реализира в Великобритания, Ирландия и САЩ. Преди малко а, говорихме за това, че от 2014 година насам в САЩ има 10 000 такива програми, като със собственица са 13,4 милиона служители и е, голяма част от тях са, собственост в, имат мажоритарна собственост при работниците. Е, тези предприятия плащат повече данъци, заетостта е по-стабилна и съответства на това, което каза колегата Ставрула Деметриадис. Втория пример, който се обсъжда е Sociedad Слаборалес в Испания. Специална форма на коопериране, акционерно предружество с ограничена отговорност, мажоритарен собственик със служителите. Забележителното тук е, че тези Sociedades Laborales съществуват не само от 30 години и създават заетост, те са успешен инструмент при активиране на безработните от 1985 година помощите за безработица, е, изплащани еднократно, могат да се инвестират в ново предприятие или съществуващо Sociedades Laborales. Една трета от създателите на тези дружества са бивши безработни. Накрая, голяма част от данните са, се намират в проучването, което извършихме за Европейската комисия за насърчаването на финансово участие на работниците. Данните са в вебсайта на Генерална дирекция правосъдие. Мисля, че предизвикателството тук е да се открие финансовото, да се дадат възможности за финансово участие в контекста на дигитализация и автоматизация. Благодаря. Благодаря. Думата има Естер Линч от Конфедерацията на европейските синдикати. Благодаря. Казвам се. Естер Линч, представлявам Конфедерацията на европейските синдикати. Както знаете, ние представляваме работниците и техните профсъюзи в Европа. Мисля, че днешните разисквания се провеждат своевременно и трябва да се проведат. В пресата се публикуват много материали за използването на нови технологии с цел увеличаване на производителността. Тези нови технологии ще улеснят някои работници, ще ги освободят от скучни, монотонни дейности, ще повишат нивото на безопасност, както и производителността. За други обаче има риск от неблагоприятно въздействие. Автоматизацията може да накърни човешкото достоинство, тъй като ще доведе до още по-голямо наблюдение, измерване до надзор. Работниците хора ще бъдат наблюдавани от роботи, които буквално ще седят до тях. Все повече може да се отдалечаваме от традиционните модели на заетост. Вероятно е да бъдат съкратени и работни места Възможно е да се върнем назад в времето. На моята страница в LinkedIn, например, получих едно съобщение, следното съобщение. Естер, знаеш ли, че големи дружества, като Ryanair, търсят юристи, хора точно като теб. Това ме отчуди, тъй като със сигурност знам, че Ryanair не търси юрист като мен, човек, който отстоява профсъюзните права. Ежедневно търси възможности за подобряване на условията на труд, повишаване на заплащането на работниците. Едновременно с това чета постоянно материали за това, че юристите могат да бъдат заменени в бъдеще от изкуствен интелект. Замислих се в този момент. Каква програма трябва да се разработи? Каква система, електронна система трябва да се разработи, за да бъда заменена аз? За да може тя да замени човек като мен, юрист, профсъюзен деятел – мисля, че това е един елемент, който не отчитаме в достатъчна степен, а именно, че всичките проблеми, пред които са изправени работниците, като достъп до схеми за финансово участие, дискриминация на основа пол или принадлежност към определена обществена прослойка, все още не са решени и подобни инструменти на автоматизация могат само да задълбочат подобни проблеми. Анализът на Етюк показва, че не е задължително обаче да настъпят само неблагоприятни последици. Технологическият прогрес не е задължително да има само такива последици. Нито един работник не бива да се оказва губещ в резултат от този процес. Но за да постигнем това, вие парламентаристите трябва да излезете с силни препоръки за неутрализиране на неблагоприятните ефекти. Аз самата мога да изляза с четири такива. Първо, независимо от това къде в Европа се намираме, какво е виждането на определения профсъюз за схемите за споделяне на печалбите. Всички профсъюзи се объединяват около това, че тези схеми не бива да заместват трудовото възнаграждение. То трябва да е гарантирано. Освен това, заявяват, че тези схеми трябва да са достъпни за всички работници. Как на ниво нормативна уредба да гарантираме, че всички работници, независимо от това къде се намират, допринасяйки към печалбите на дружеството, могат да имат и право да ги споделят? Има все повече законови нововъведения, които ни отвеждат далеч от този модел, които квалифицират работниците не като работници. Единствено трябва да сме наясно с това. Трябва да се запитаме с какви препоръки трябва да излезем, така че всички работници, които имат достъп до схемите за споделяне, да имат достъп до схемите за фина... споделяне на печалбите, независимо от това как се квалифицират тези лица по закон. Втората ми препоръка е свързана с повишената производителност, но не от гледна точка на цифровизацията и изкуствения интелект, автоматизацията и други подобни процеси. Не съм против тези процеси, но съм и до някъде загрижена, когато чета материали, противопоставящи робота на човека. Или отъждествяващи го с човек. За мен роботът е еквивалент на един инструмент. Важно е да признаем, че не бива да се противопоставят роботите на хората от гледна точка на производителността. Трябва да осъзнаем, че технологиите функционират единствено благодарение на работниците, единствено благодарение на техния принос към дейността на дружествата. Няма съответствие между повишението в производителността и заплащането на работниците. Работниците няма да спечелят от това, че производителността се повишава благодарение на роботизацията. Те трябва да получат своя справедлив дял от повишената производителност. Нещо, което в момента не се наблюдава в европейските общества. Нека споделя своя опит, положителния си опит с схемите за спестявания за работници в зависимост от нивото на трудовото им възнаграждение. Работниците могат да извлекат ползи от тези схеми. Имат възможности по тях, например, да се освободят от работа, за да участват в обучения в много държави членки това е достъп до възможности за обучение. Да вземем за пример една жена над 50 години. Ако тя си загуби работата, трябва да може отново да се ориентира. За целта би било добре да има достъп до подобна схема, схема за спестявания в зависимост от размера на трудовото си възнаграждение да има възможност да се освободи от работа за известно време, за да участва в обучителни мерки. Всички тези схеми, според мен, заслужават да бъдат подкрепени от Централната изпълнителна власт и от парламентите. Така хората ще имат възможност да получат достъп до вида обучение, от което се нуждаят. Много работници в момента са обезверени, защото знаят, че имат нужда от обучение, но нямат достъп до него. И накрая, нека изразя своята загриженост във връзка с още нещо, за което ще помоля за вашето съдействие. Предстои да се обсъди директивата за платежоспособността. Когато един работник загуби работата си, той губи заплатата си. А ако е участвал и в програма за притежаване на дялове, губи и притежаваните от него дялове до момента. Затова ви призовавам да реформирате законодателството за несъстоятелността, така че онези работници, които участват в схеми за финансово участие, ако загубят работата си, да не загубят и тези свои дялове. Благодаря на госпожа Линч за изложението. Можем направо да пристъпим към дискусиите, както обикновено. Първо, координаторите или докладчиците по темата ще имат възможност да се изкажат. Първо, Дейвид Каза от името на НП. Благодаря. Най-напред. Искам да благодаря и да поздравя Юта. Искам да поздравя Юта с нейния рожден ден. Така че честит рожден ден, Юта. Like на второ място благодаря на нашите експерти. Съжалявам, че малко от колегите са тук днес. Е, темата е много важна. Много съжалявам, наистина. Към всички експерти имам един въпрос. Какво смятате за бариерите в Европейския съюз по отношение на финансовото участие? Частие? Смятате ли, че има такива бариери? в Европейския съюз, свързани може би със свободното движение на хора и какво може ние като депутати да направим, за да премахнем тези бариери чрез нашето, нашата законотворческа дейност. Благодаря. А, аз също искам да поздравя рожденичката, зодията е Дева, чудесна Зодия. Йота има думата. Благодаря, благодаря ви за благопожеланията. Наистина, цифровизацията е тема, която ще ни занимава и в бъдеще. Трябва да се адаптираме към някои рамкови условия. Това, което ми направи впечатление в презентацията е, че трябва да мислим отвъд цифровизацията. имаме все повече хора, които са самонаети лица, които нямат връзка с едно назначение, конкретно назначение, а тези хора работят едновременно понякога за няколко предприятия. Как тези хора могат да участват в финансовото разпределение на печалбата? На следващо място въпрос – а все по-трудно става за хората, за работниците и за служителите да си позволят финансово участие. Това е, вероятно, също една очаквана тенденция. Какво, ви, какво е вашето виждане? Аз бях на посещение в Каузерслауден, в един научен институт и видяхме, посетихме една фабрика – в която хората не притежават е, инструментите на производство, средствата за производство, а производството се върши от роботите. Какво е вашето схващане за тази констелация? И на следващо място, как обществото като цяло ще печели от производителността, след като все по-малко хора са заети в производството. От една страна имаме финансово участие на работниците и служителите, но от, добре, но от друга страна трябва да имаме и участие на обществото в а, производството и в разпределянето на благата. Госпожа Макентайр, благодаря. Аз е, не присъствах на една част от е, презентациите. Много съжалявам за това. Извинявам се. Трябваше обаче да присъствам на друго мероприятие. Наистина, колегата каза, че няма много колеги днес, които да присъстват на тези презентации, обаче не смятам, че това е сигнал за липса на интерес. Въпросът е, че хората много трудно съвместяват две мероприятия, е, които се случват едновременно, за съжаление. Сега, искам да говоря за темата за връщане на производството. Аз много се интересувам за, от тази тема. В моята страна аз видях, виждам много примери където не става всъщност дума за това, че роботите връщат производството, но става дума по-скоро за качество. И за съкрещаване на веригата на доставките. Например, има достав... доставчици за Land Rover. Тези доставчици произвеждат сега в моята страна, което производство беше преди е, правено в Китай. Но не машините произвеждат, не роботите. Това са всъщност хора, които произвеждат тези, е, които са под доставчиците. Всъщност, Става дума за качество, за умения и за непосредствеността на, до, на веригата на доставките. Тоест, вие имате един доставчик пред вратата си, така да се каже. В моя избирателен район е седалището на Land и за това моят пример се съсредоточава върху него. Но по принцип, подобряването на производителността ще доведе до увеличение на работните места. Това беше проблем в Обединеното кралство, но нещата сега се променят. Съгласна съм с експертката, която каза, че производителността е дело не на роботите, а всъщност тя се притежава от хората. Това е така, това е нещо съвместно, но инвестициите са нещо друго. Съгласна съм обаче, че роботът не е сътрудник. Роботът е машина, то е средство, средство използвано от човека, от работника. Вие казахте това. Но ако може да добавите нещо повече за производителността и по темата за връщане на производството, бих ви била благодарна. Благодаря. Председателят, да. Благодаря, госпожа Харкен и Ренате Вебер. Благодаря. Благодаря на тримата ни гости за тех, техните интересни идеи. Мисля, че и времето за провеждане на това изслушване е много добро, защото вчера говорихме за гражданско-правния аспект на роботиката. А днес говорим отново за роботиката. Това е, това е именно темата, по която трябва да мислим тези дни, защото става дума за публична, за обществена политика, която трябва да се изработи. И то политика краткосрочна, дългосрочна и, и, и средносрочна. Професорът каза, че в стаята има слон, но всъщност това е цяла Годзила, защото въздействията след 50 години ще са огромни върху нашите общества. Не зная дали е, адвокатите ще могат да са заменени от роботите, но може би и политиците ще могат да бъдат заменени от роботите. Никой не знае. Ние трябва да правим закони за средносрочна перспектива или краткосрочна перспектива и трябва да помислим в този смисъл по, по, по въпросите за роботиката. Моите... Аз подкрепям финансовото участие на работниците и слушателите. Мисля, че това е един навременен отговор за днешните проблеми, но ако погледнем Новия климат на автоматизация трябва да помислим и за идеята не непременно на, клас... за класическото финансово участие, а по-скоро за участието, за отговорността, за притежанието на на работниците и служителите върху роботите. Повечето развити общества ще се озоват в тази позиция, когато тези въпроси ще са много важни. Ето, например, в една страна, ако работниците притежават роботите, те, какво ще правят тези работници тогава? Ще си играят на шах? Или какво ще правят? Защото работата има социален аспект. Хората отиват на работа, е, за да са заедно. Така че и това е важно. Социалният аспект, къде отива той? Не може да забраним роботиката, но трябва да разберем какво ще се случи с социалния аспект на работата. Професорът каза – Наистина, роботите не са потребители. Хората са потребителите, но за потреблението са необходими пари. Колкото повече автоматизацията заменя хората, производителността ще се увеличи, но хората ще са заменени с роботи и ще имат по-малко пари. Подобно е, когато се изнася производството, то се изнася заради разходите на производството. Остават малко пари за, про, за, за потребителите, за потребление. Същото ще се случи и с автом, в автоматизацията. Аз, моята логика е такава. Може би не съм много добра по макроекономика, но бих била благодарна за обяснение по този въпрос. Благодаря. От няма никой зелените. Зелените също нямат пред, пред, представител. ЕСПД няма никой и ЕНС няма също представител. Добре, в такъв случай а, колегите имат думата. Аз ще задам също един въпрос. Най-напред занимаваме много въпросът за очакванията от участниците в економиката, от економическите, на, на економическите субекти. В Германия картината е интересна. Бизнесът в Германия очаква увеличение на продукцията до 40-30-40%. Това са очакванията на бизнеса. Това е много амбициозно През 90-та до 2010 година имахме увеличение на производителността вече в Германия и в Австрия, а тези очаквания говорят за едно двойно очакване, увеличение на, на, на вече случилото се увеличение. В такъв смисъл, Какво означава това за броя на заетите? Той ще намалее. Това много ме безпокои. И искам да подчертая, ако се случат всички неща, които очакваме, то тогава политиците трябва да действат на време. Това е моята теза и бих искал да чуя оценката на на експертите по тази теза. На второ място. Работните места. Отново работните места. Вчера аз казах, че съм скептичен, скептичен за развитието, което предлага индустрия 4.0. Ето един друг пример. Бяхме на посещение в Силиконната долина, посетихме Амазон, там има 1800 работници, е, те движат милиони тонове стоки. И то благодарение на дигитализацията, на цифро, цифровизацията. Много е ефективно, но работните места всъщност намаляват. Стратегията е да се намалят работни места. Намаляване на работни места в други области на същото предприятието До това води цифровизацията. И вчера казах, ето да погледнем автомобилната индустрия преди, ав, преди цифровизацията и след цифровизацията в Братислава. А, Volkswagen откри фабрика с 1500 служи работника, а сега има само 280 работ... работника. Господин професор, прочетох вашето изследване и ако съм го разбрал правилно, ще има голяма разлика между добре квалифицираните и лошо квалифицираните служители, като лошо квалифицираните служители ще загубят работата си, а високо квалифицираните служители ще имат много добро заплащане. Тоест, Вследствие на Вследствие на цифровизацията обаче ще са заплашени и двете категории. Най-сигурна е категорията по средата. На следващо място. Връщането на производството. Бяхме в Кайзерслаутен и мисля, че връщането на производството не може да се разглежда само като под аспекта намаляване на разходите. Производството няма да се върне едно към едно. Ако производството се върне, то също вследствие на рационализация и дигитализацията. По-малка част от производството ще се върне от тази, която бе изнесена. Експертите в Кайзерслаутен казват, че ще се върнат определени доставачни системи, защото тези системи не съответстват в производството на Китай. Ето, като видим Амазон. Амазон иска да отиде в Китай, но на но ако някой си поръча коледната гъска в 2 часа, в 7 часа тя вече е на масата тази логистика на интернет не може да бъде осъществено в Китай. Това може да бъде осъществено в Европа. Така че това е момента на връщането. Обаче въпросът е, дали работните места ще предложат същото качество на работа? И дали И въпросът е също така, дали очакванията на работодателите, връщайки се в Европа, ще бъдат оправдани, защото те са свикнали с едно по-низко заплащане в Китай. Това е също въпрос. Има много възможности за финансовото участие – на работниците, но въпрос остава колко ще са, какъв брой ще са работниците. И ако са по-малко работниците на брой от преди, то тогава как ще се как ще се финансират социалните системи, така че други инвестиции, политически инвестиции да могат да, да се случат. Ако се производства за все по-малко хора, все повече, то тогава как ще организираме обществените процеси, така че хората да намерят отново работа? Бе, бях малко по-дълъг, но по принцип говоря рядко. Евелин Регнер. Благодаря. И аз имам доста въпроси. Най-напред. Интересуваме социодалес раборалес, т.е. испанският модел. Той е много успешен. Имаме изследването, обаче бих искала да разбера връзката с каква е, интегра... каква е връзката с интеграцията, връзката с дигитализацията. Дали наистина дали наистина моделът е толкова успешен? Сигурна съм, че може да ни кажете нещо за това. Сега, госпожа Вебер каза, говори за Годзила, за слона в стаята. В правната комисия много говорим за дигитализацията и автоматизацията и то във връзка с опазването на данните. Роботите могат да станат годзили, ако някой ги управлява дистанционно. Ако тези, това управление е разумно, то наистина производството може да нарасна и това може да е от полза на работниците. Искам да напомня за нашия доклад от 2013 година за участието на работниците. Въпросът ми е, имаме основните принципи. Те казват информация, консултация на работниците и с работниците. Това трябва да бъде взето предвид. Трябва да бъде взето предвид и мнението на социалните партньори. Защитата на работниците е от двойния риск. от една страна от капитала и от друга страна от закупа на работно място. Ако тези правила превентивно залегнат в концепцията за участието на работниците, в ерата на цифровизацията, то имаме една добра база. Мисля, че е необходимо работниците заедно с собствениците да управляват този инструмент, за да не стане този инструмент една годзила. Въпросът ми е, как смятате, че този инструмент в ерата на дигитализацията може да се управлява? И сега, примера за Макдоналдс. Имахме, е, разбрахме много за структурата на Макдоналдс, за партньорите на, на Макдоналдс, за високите найми, за натиска върху работниците, е, в зависимост от страната, където работят, където са седалищата, се прилагат най-различни договори, включително и за 0 часове. Но работниците имат право на участие в печалбата, обаче някои данъчни структури не позволяват истинска, истинско разпределение на печалбата. Така че въпросът ми е, Доколко сте се занимавали с темата дигитализация, участие на работниците в рамките на гражданско-правния процес при, в контекста на предприятия като Макдоналдс? Томас Ман, благодаря. Благодаря на тримата експерти. Аз имам една добра новина най-напред. Това беше рождения ден на Юта. Честито. Юта е една от, един от колегите, която е много активна. И една тъжна новина. Господин Менрад, а, той почина преди няколко дена той беше наш колега и той много работи по тази тема, темата за участието на работниците. Исках да напомня за неговото участие, за неговия принос тук. Сега по същество. Наистина посетихме Амазон. Бяхме и при Google, при Intel, при Юра, при Facebook – наистина интересно беше това, което видяхме, но няма всъщност по-възрастни от 30 е, години хора, които работеха. В целата на цифровизацията всъщност това ни очаква вероятно. И въздействията се виждат навсякъде. Навсякъде виждаме, че Имаме все повече фрилансери, хора, които работят на временни договори. Тоест, трудовото законодателство трябва, предстои му промяна. За момента имаме надбавки, имаме пенсии, имаме заплати, имаме осигуровки, обаче за бъдеще ще има хора, които работят, свършват си работата и се преместват на друго място, или пък хора, които работят с, от своя iPad. Това са това са промени, които са много трудни да бъдат подслон, подслонени в досегашната система. Моят въпрос е как може да да преструктурираме системата или по-скоро веригата за създаване на ценности. Имаше една, едно изследване за системата на образование, която четох. До каква степен всъщност е възможно да се заменят хората, които вземат решение, или пък да се заменят социалните партньори, да се заменят от машини. Ние, депутатите, сме също понякога като машини, когато трябва да гласуваме. Там също, в такъв момент също губим индивиду, индивидуалността си. Но, господин професор, може ли да кажем, че ако мотивираме хората, може да разчитаме на тяхното участие? Може ли да гарантираме определен брой работници в едно предприятие? Дори когато става дума за изместване на производството, може ли едно предприятие да каже, ние гарантираме определен брой работници, заедно с социалните партньори, например? да се постигне едно такова споразумение. Може ли да си представите един такъв модел? И на последно място. Страхувам се, че тези предприятия, които казват искаме увеличаване на производството, ще кажат ние няма да назначаваме вече хора. Ще назначаваме само малко работници, които да обслужват даден полт работници не ни трябват. Е, има такава тенденция. Има, има такава тенденция. Аз посетих една такава фабрика. Имаше менеджер, имаше а, портиер, но работници нямаше. И на следващо място комисар Веттингер, той се занимаваше с тази тема и той каза, че тези проблеми ни очакват. Мисля, че говорих половин минута повече, но това беше важно за мен. Благодаря. Интересно е да се помислим е, как ще изглежда един автоматизиран председател на комисия. Но това като шега. И така, имаме около 25 минути за нашата дискусия. Нека всеки от експертите говори 8, по 8 минути, да се опита да отговори на въпросите, как искате да започнете. Ето госпожа Димитриадис като първи оратор. Благодаря за интересните коментари и изказвания. Ще започна с това, че има сектори, които вече изпитват влиянието на цифровизацията. Аз не споменах цифровизацията в изложението си поради липса на време. Но да речем музикалния сектор. Преди няколко години студентите в Бостонския университет работеха по компютърен софтуер за разработване на възможност за споделяне на MP3 те не знаеха до каква степен ще повлияе това върху музикалния сектор и други сектори. Сега вече това е факт. Знам, че файловете MP3 се споделят лесно. Всичко това е достъпно онлайн. Но и в банковия сектор имаше едно, до, един, един доклад от Deutsche Bank и други банки, има промени и финансовият сектор може много лесно да се цифровизира. Някои дейности много лесно се цифровизират. И по тази причина вместо хора ще работят а, роботи. Всъщност има нематериални дейности, които ще се заменят. Deutsche Bank казва, че дейности, че работните места, които ще се създадат, ще са свързани с специализация в а, а, информационни масиви, изкуствен интелект. Това са работните места, които ще се създадат в бъдещето и те ще имат широк простор за развитие в банковия сектор. Различни Споменавам е, банковия сектор, защото в данните виждаме, че финансовото участие се прилага на широко от финансовия сектор. Очевидно това ще повлияе. Интересно е да, е, да видим как ще се развият нещата сред новите участници, какви бизнес модели прилагат. Аз използвам Амазон за пример там а, а, Kindle. Как, как, какво правят? Имат устройство. А, устройството се продава на а, цена равна на себестоиността. Само, че по-нататъчните продукти са унези, които носят печалбата. Но кой може да направи това? Само големи предприятия като Амазон. Връщам се на а, въпроса за финансовия сектор. Там има фактори, участници, които навлизат в сектора без да са финансови институции, като PayPal, Google Wallet, Amazon в САЩ допускат електронни плащания. По този начин няма нужда от финансови институции. Виждате как се променят секторите и пейзажа. Някои от вас споменаха въпроса за това, че технологиите се развиват. Да, те се развиват от години още, когато хората решиха да инвестират в технологиите. И за това нашите общества, нашите демокрации са тези, които трябва да предложат принципи за подход към технологиите. Да не подценяваме способността на хората да работят с технологиите. Помните, е, парната машина, е, работници, е, много работници започнаха да чупят машините, които застрашиха работните им места. И те ги застрашиха, но след това създадаха нови работни места. Нашите общества са тези, които трябва да излязат с модел, който да е ориентиран към хората. Това е важно. Не бива да подценяваме а, е, тази възможност на демокрациите. Не можем да спрем технологиите. Някои от вас а, е, споменаха връщането на работни места, цифровизацията. Тук е, ще цитирам Робърт Риш, американски автор в една от книгите си. Той казва – че ние искаме потребителите да носят две шапки и трябва да решим какво искаме. Като потребители искаме а, да купим ефтини стоки, но като акционери искаме дивиденти. Кое е приоритетно? Да получим по-висок дивиденд? Тогава трябва да приемем, че фирмата ще се изнесе в Китай – и има фактори, които трябва да вземем предвид и ние като общество сме са тези, които трябва да вземем решението. Някои от вас споменаха законодателството. В различните държави членки е, ситуацията е различна. Много от тях дават стимули на предприятията. Не на всички. Малките и средни предприятия не са наясно с възможностите. Да не забравяме въздействието на на кризата. Дори и печеливши компании нямаха възможност да разпределят печалби. Просто нямаха печалби за разпределяне. Но с възстановяването на економиката се надяваме, че ще можем да, даде, да дадем стимули на фирмите. В крайна сметка, кой получава, кой се облагодетелства от тези схеми? Мъже, високо квалифицирани, трябва да видим как функционират нещата и дали трябва да въвеждаме принципа на равенство. Трябва да има повече прозрачност, за да е достъпен за всички работници в Словения. Синдикатите ни казаха, че има законодателство за въвеждане на системи за финансово участие, но когато не е задължително, предприятията не го правят. И за това синдикатите настояват за задължително въвеждане на този закон. И след това трябва да се осигурят повече възможности. Работещите имат не само е, един вариант. В е, Франция имат избор е, между акции, инвестиции в определен фонд и според едно проучване работниците, които имат възможност да избират, са по-удовлетворени. И накрая един от ораторите спомена Сусидада Славоралес има и един доклад, за който бяха интервюирани различни предприятия в Европа. Искахме да видим кои предприятия постигат добри резултати и за работниците, и за, и за работниците, и за предприятията. В Испания за да се постигне този, това състояние, трябваше да се премине през труден период, но въведаха социални мерки. Но на този етап те решиха, че трябва да създаде кооперация. Има в е, Гърция и в Италия предприятия от хранително-вкусовата промишленост постигнаха такава ситуация. Те се допитаха да работниците при въвеждане на нови системи. Консултацията се провежда в началото, а не в края. И много беше интересно едно предприятие от хранително-вкусовата промишленост е, плащанията на заплати се извършваха в а, е, брой заради проблемите с банковите системи. Те знаеха, че работниците не могат да си плащат всички разходи. Важното беше, че имаше доверие между работещите и предприятията. Мисля, че ми свърши времето. Danke Професор Лович. Благодаря, професор Лович. Ще отговоря на въпросите в последователността, в която ми бяха зададени. Да отговоря най-напред на вас, господин Каза. От, в резултат на анализа на всички 28 държави членки можем да заключим, че няма правни пречки пред въвеждането на тази мярка, няма закон, който да пречи въвеждането на тези системи. Но трябва да подчертаем, че подкрепата, особено данъчните стимули, те не са, разбира се, предпоставка. Има системи, които съществуват без стимули, но когато има адекватни фискални стимули, и те не е необходимо да бъдат много щедри, те подпомагат процеса. Така че парламентът може да направи това за да е, осигури повече стимули за финансово участие. По въпроса на госпожа Штайнрюк. Фиктивната самостоятелна заетост и вида на трудовите правоотношения по принцип е един изключително сложен въпрос – Атипичните трудови правоотношения не са регистрирани в класическите механизми. Достъпът на работниците до финансово участие не може да се разглежда отделно от тези въпроси. Естествено, роботите не са служители, те са инструменти, но тези, които притежават тези инструменти, обикновено се възползват и от економическите облаги. През средновековието инструментите на занаячите не е можело да бъдат отдавани в залог, тъй като така занаячите са щели да бъдат лишени от поминъка си. Така че в случая е много важен въпросът за инвестициите. Много е сложен и въпроса за достъпа до инвестиционни кредити. Служителите обикновено нямат средства, за да закупят сами предприятието. Трябва да теглят кредит. Най-вече нези, които са с ниски заплати, нямат спестявания такива инвестиции в случая би трябвало да могат да се финансират от бъдещи печалби, което много значително ще промени положението. Госпожо Макинтайр, да, разбира се, има огромни различия. Всичко зависи от сектора. Примерът, който аз дадах, беше за информационно-комуникационните технологии – връщането на производство, на част производството в САЩ. Но в автомобилната промишленост нещата са различни. Искам да ви напомня, че през 60-те години най-рентабилното предприятие в САЩ беше General Motors – Годишната им печалба беше 7,6 милиарда долара и там работеха 600 хиляди души. Днес най-рентабилното предприятие е Apple и сега печалбата им е 89 милиарда годишно. Там работят 92 хиляди работници. Това говори за промяна и по отношение на това къде се създава богатството в индустриалното общество. Мога да ви предоставя доклада за връщането на работните места от икономис, който сигурно ще ви бъде интересен. Господин Хендел, да, и аз съм запознат с изследването на университета в Оксфорд. Много е важно доколко, в каква степен са засегнати високо квалифицираните, средно и ниско квалифицираните. Няма смисъл да се автоматизира дейности, които не изискват високи квалификации. Има едно ново въведение, нещо ново, а именно, че автоматизацията засяга всички засяга и високо квалифицираните юристи и други. Но високо квалифицираните, ако бъдат заменени от машини, имат по-голям шанс да си намерят нова работа. А що се отнася до средно квалифицираните, и тук автоматизацията има голямо въздействие. Въпросът е дали тя ще задълбочи неравенството в доходите и кои ще са губещите от нея. Всяко едно преструктуриране води до губещи и печеливши. Преди 120 години особено голям брой хора работеха в селското стопанство. Днес техният брой съставлява едва 2 до 3% от работещите в сектора тогава. От тогава насам имало мащабно преструктуриране. Въпросът, включително и за парламента, е как тези преходни периоди да бъдат овладени – и какви са последиците за отделните групи работници. Е, Госпожа Регнер зададе въпрос за целите, за това доколко Сосиедаде с Лаборалес са изпълнили целта си. Това проучване, както и още едно, по което в момента работим по-задълбочено, показват, че този модел, който съществува вече от 30 години, действително се е овенчал с успех, най-вече, що се отнася до потенциалната му роля в рамките на активната политика в областта на пазара на труда. Въпросът е дали този модел може да помогне на безработните да си намерят работа, дори самите те да станат предприемачи. Резултатите от още непубликуваното изследване показват, че за разлика от други модели, насочени към реинтегриране на безработните, този модел е по-добър по отношение на съотношението разходи-ползи. Ползите надвишават разходите, най-вече по отношение на така наречената вторична заетост. По този модел се създава заетост, има възможности за достъп до капитал. Има и още нещо наистина важно, а именно, че най-сложният проблем и тук е възможността за участие. Преди малко говорих за капитализацията на помощите за безработни има възможност да се закупят дялове в рамките на този модел или дори да се учреди предприятие. Но това е възможно само за хора, които са плащали вече вноски за обещетения за безработица. Не е възможно за млади хора, които никога не са работили. Това е, може би, един от малкото недостатъци на този модел. Въпросът е как да се справим с него. Една от възможностите е да се създадат програми за достъп до микрокредити. Така млади хора, които до момента не са плащали никакви вноски, също ще имат възможност да станат предприемачи. И тук нещата отново се свеждат до собствеността и достъпа до собственост. Не би трябвало работниците да имат такъв достъп само благодарение на спестяванията си. Трябва да могат да вземат и кредити. Тук се намесва много важният въпрос за риска. Унези, които предоставят помощ на такъв вид помощ за микропредприятия, са дружества с ограничена отговорност. Това е много важен момент. Последният въпрос, е въпроса на господин Ман, както и няколко думи показаното от госпожа Вебер. Основната пречка пред участието, както вече казах, е достъпът до кредити. Говорих за модела в Съединените щати, както и в Испания по модела в Съединените щати. В случай, че има сливане на две предприятия, могат да бъдат поети работниците, единствено защото има възможност за кредитиране. Кредитите се финансират не от спестяванията на работниците, те се финансират от бъдещи печалби. Благодаря, Естер Линч. Благодаря по въпроса за нормативната база. Най-до... Тези решения се реализират най-добре, когато са резултат от колективно договаряне между предприятието и работниците. и Има редица споразумения в транснационални предприятия. Не става дума за правна пречка, става дума за липса на закон. Би било полезно, ако има закон, който да допуска признаването и насърчаването на, фин... на системи за финансово участие в споразумения за транснационални предприятия. Вместо да адаптираме нещата към всяка ситуация, е по-добре да има общо европейско решение. Аз мисля, че това е област, в която трябва да се работи. Сигурна съм, че и Бизнес Юръп ще проявят интерес към тази дискусия. Днес по-късно в парламента ще се говори за Европейския стълб за социални права. Настоява се за подход основан на, на правата. Разбира се, трябва да има критерии. Е, един евентуален критерий за Европа може да бъде увеличаване на брой на работниците с финансово участие. Това ще повиши привлекателността на е, Европа. Сами по себе си това не са решения, но е, е видно, как може да се изгради подкрепа за работници и служители, които се опитват да реализират подобни системи. Напълно съм съгласна с Юта за необходимостта от признаване на всички видове работници, по-конкретно самонаетите са работници също така изложени на същите рискове и нуждаещи се от същата защита, както и служителите. И ние работим по този въпрос за всички е, части, за всички сектори. Е, един основен синдикален принцип е, че всички работници в една фирма трябва да имат достъп до системата – Тоест става дума за всички работници, дори и у нези, които а, са в предприятия платформи. Сега за 30-те, за нарастване на производителността с 30-40% и отражението, което ще има това върху броя на служителите. Много сте прави да повдигнете този въпрос като източник на тревога дали е въз... възможно е да се работи по-малко за също заплащане. И това може да се договори между работниците. Всичко зависи от работниците и зависи от това каква е ситуацията. Аз съм наясно с това, че ако искаме в местната економика да има повече пари, трябва да се повишат заплатите. И трябва в резултат на производителността ще се повиши и печалбата. И това трябва да се придружава от повишаване на заплатата, което е необходимо за економиката. Юта повдигна въпроса за разпределение на печалбите. ми, нали за това са данъците. Трябва да направим така, че фирмите, които реализират е, огромни печалби, да си плащат данъците, за да има преразпределение в обществото. Това обаче не означава, че нищо не може да се направи. От гледна точка на обществото е нередно едно предприятие, което има система за финансово участие, което осигурява квалификация и което инвестира в, пре, в преквалификацията, а, Такова предприятие не може да се сложи на равна нога с друго, което плаща минимална заплата. Въпросът е дали да намаляваме данъците за добрите предприятия или да се анализира е, риска за обществото. Кое има по-висока цена за обществото? Нези, които не инвестират в квалификацията, които не разпределят печалбата и, тогава, и такива предприятия да бъдат облагани с повече данъци. Може би трябва да се намалят данъците за другите предприятия. Изпадам в противоречие, но съм съгласна, че фискалните правила са в основата на взимане решение за финансови системи Работниците трябва да бъдат насърчавани да влагат средства, работодателите трябва да се насърчават да влагат средства, стига това да се опира на подкрепа от държавата. И накрая искам да се върна един въпрос, който непрекъснато се постави. Това е необходимостта да, да зачитаме човешкото достоинство на работниците. Трудът не е стока. Това е ясно. Основополагащ принцип на МОД. Е, работниците трябва да се третират по различен начин е, и да е, получават съответната защита. Благодаря на Естер Линч. За сега приключихме с дискусията, но в никакъв случай не сме приключили окончателно. Ще продължим да говорим за цифровизацията. Няколко заключителни бележки. От днешните дебати можем да заключим, че ако разглеждаме въпроса от гледна точка на създадената стойност, то възможностите за участие на работниците в бъдеще ще бъдат изключителни. Меко казано. Въпросът е обаче какво да се предприеме на политическо ниво, как да се гарантира правото на работниците за повишаване на квалификацията, така че да получат и по-добри работни места. Ако в резултат от цифровизацията са все по-малко работници можем да произвеждаме все повече, от което ще се стигне и до отрицателен баланс по отношение на заетостта, то тогава как, като се има предвид повишената създадена стойност, ще се установи един обществен модел, по който да се инвестира в заетостта, в социални схеми и други подобни. Редица експерти твърдят, че в момента сме свидетели на четвъртата индустриална революция. Аз самият също нямам никакви съмнения в това. Тези експерти също така твърдят, че тази индустриална революция, за разлика от всички предходни, няма да се основава на само на нови отрасли, нови производствени методи и други, и така да компенсира загубата на работни места в някои отрасли. Това ще бъде промишлена революция, която ще обхваща както производството, така и услугите. Цитирам данни на ОИСР. Тази организация ни призовава към цялостен подход – цитирам, трябва политиката да подходи стратегически, за да се избегне неблагоприятното въздействие от промените, на които сме свидетели. Мисля, че това е констатация, с която можем да обобщим темата, която обсъдихме днес, както и други теми. Въпросът е какви политически действия следва да бъдат предприяти. Абсолютно необходимо е, според мен, да се намеси политиката. Не можем да оставим всичко на пазара, не можем да разчитаме той да уреди всичко в полза на всички заинтересовани страни. Политиците трябва да се намесят, за това и ще продължим разискванията, като ще продължаваме да се ползваме с вашата подкрепа, подкрепата на експертите. При по-нататъчните си разисквания тук в парламента ще продължим да разчитаме на вас. Каня ви за участие в заседанието на работната ни група Цифровизация. То ще се състои на 27 септември в 14 часа. Вчера по време на заседанието си установихме, че има потребност от по-нататъчни разисквания. Присъствието днес в залата не е доказателство за това, но се надявам, че ще участвате в по-нататъчните ни прояви. Благодаря ви, желая ви приятен ден. So, Председателят. Продължаваме заседанието на Комисията по заетост. Преминаваме към точка 16 от дневния ред. Сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки по отношение на изискванията за достъпност за продукти и услуги. Отново едно много дълго заглавие. Докладчик е Адам Коша. Имаме на разположение писмен преводач в Хамбург, който ще преобразува изказването на колегата в текст. Можем да пристъпим към разискванията. След изложението на комисията ще дам думата на Адам Коша. Първо ще дам думата от името на комисията на Емануел Гранш от Генерална дирекция за етост. Сред нас е и Амакулада Пласенсия, също от Генерална дирекция за етост. Извинявайте, вероятно не съм произнесъл съвсем правилно имената ви. Още веднъж се извинявам, имате думата. Sinon, euh, je vous rassure, nos noms étaient très bien prononcés. Благодаря, господин председател. Много добре произнесахте името ми. Най-напред искам да напомня, че вече направихме подобно изложение в комисията Инко през марти. Там имахме възможност да обясним в подробности оценката на въздействието. Е, водим разговори с съвета и вече имаше няколко заседания по време на холандското председателство. Едно е, с словашкото председателство. След две седмици ще разгледаме е, изискванията за достъпност. Благодаря за тази възможност да ни ви представим документа, който е доста сложен и специализиран. Надявам се, че ще имам достатъчно време. Но ако има нужда от това да съкратя изказването си, ми кажете, ще премина на английски поради много специфичната терминология. Първо се опитваме да разясним мотивите за това предложение. През 2010 бе прията Европейската стратегия за уврежданията. Целта на тази стратегия за комисията е хората с увреждания в пълна степен да се ползват от правата си, да им се гарантира пълно участие в економическия живот и както и в обществения живот, най-вече чрез премахване на бариерите в рамките на вътрешния пазар. Достъпността бе един от 8-те основни критерия по тази стратегия. Друга цел бе да се хармонизират разминаващите се нормативни разпоредби за достъпността. Така ще се стигне до свободно движение на стоки и услуги. Те ще бъдат по-достъпни и на по-конкурентни цени. От економическа гледна точка държавите членки ще реализират економии, ще се намалят компенсаторните им разходи, свързани с достъпността хората с увреждания, 8 милиона такива хора, ще имат по-широк достъп до обществения живот. Същото въжи и за възрастни хора и хора с функционални ограничения. Както казах преди малко, се предприемат по целия свят мерки за по-голяма достъпност на информационно-комуникационните технологии. За това ни трябва да сме в състояние да се конкурираме в световен мащаб. Какви са законовите ни задължения? Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания действа като катализатор по отношение на достъпността. Европейският съюз и 27 държави членки са я ратифицирали. 28-та държава членка, която все още не го е направила, в момента приключва процеса на ратификация. Поели сме задължение да прилагаме конвенцията в рамките на компетенциите си. В конвенцията е предвидено задължение за страните по нея да гарантират достъпност, най-вече на обществените сгради в областта на транспорта и на ИКТ. Комитетът по правата на хората с увреждания доизясни законовото естество на изискванията за достъпност. Разясни най-вече въпроса за разработването на стандарти за достъпност, както и на критерии за наблюдение. За да изпълнят тези задължения, държавите членки трябва да предприемат законодателни мерки, Комитетът изляза с препоръки към редица държави членки. Ако няма координация на ниво Европейски съюз, неизбежно в такъв случай ще се стигне до разминаващи се нормативни уредби и до разпокъсване на вътрешния пазар. Актът за достъпност не е единствената мярка, с която е насочен не само към преодоляване на разликите и разпокъсаността, той дава възможности съгласно и за прилагане на член 9 на конвенцията. Кой ще се възползва от премахването на бариерите? По настоящото предложение първите и преки печеливши от него са промишлеността, производителите и доставчиците на услуги. Изискванията, общо европейските такива за достъпност, ще улеснят работата на тези субекти, ще им гарантират правна сигурност в цяла Европа ще може да има свободно движение на стоки и услуги. Един по-добре функциониращ вътрешен пазар с по-достъпни стоки и услуги ще бъде от полза за хората с увреждания и възрастните хора. Те ще имат по-голям избор, ще ползват по-качествени продукти на по-добри цени. Нека си припомним, че индивидуализираните решения ще са много по-скъпи. Помните, че на времето говорихме за специални устройства за екраните на компютри, за хора с проблеми с зрението. Това устройство беше с много високи разходи, много по-високи, отколкото ако има стандартизиран вариант, който да се прилага за всички компютри. Достъпността, по-високата достъпност ще е от полза за всички нас. Знаете колко е трудно в ден, когато грее слънце, да си изтеглите пари от автомат на улицата, тъй като не виждате добре екрана, още повече ако сте си забравили очилата. Хармонизирането на нормативните уредби за достъпността насърчава и свободното придвижване на хората с увреждания в Европейския съюз. Онези, които ще се възползват най-много от акта за достъпност, обаче са малките и средни предприятия. Те в по-голяма степен се влияят от разликите в нормативните уредби, тъй като имат по-малко ресурси, за да прилагат 28 различни нормативни уредби. Би било за тях много по-добре да има една нормативна уредба. Какво е приложното поле на акта за достъпност? Това е една инициатива насочена към потребителите. Тя се ползва от добре установени инструменти в рамките на вътрешния пазар, добре установени практики и структури. Предвиждат се задължения за достъпност за определен брой стоки и услуги които са регулирани в държавите членки, е вероятно да бъдат регламентирани и допълнително, след като бъдат идентифицирани като много важни за хората с увреждания. Има и друг набор от изисквания. Това са минимални изисквания за достъпност – по други законодателни актове, например директивата за обществените поръчки или регламента за структурните фондове. В нито един от по тези правни актове се изисква достъпност, но няма определение за достъпност. Актът за достъпност ще даде определение на достъпността. Да. Мога да ви дам за пример работата по структурните фондове, изпълнението на структурните фондове в нашата генерална дирекция. Виждаме, че има нужда от хармонизация и упростяване. Ще има възможност също така и за достъп до обществени поръчки за предприятия в държави членки, различни от тези, в които са установени. Какво се предлага в Европейския акт за достъпност? Той представлява обща рамка за достъпност в Европа. Това е законодателен акт, по който се използва упростена процедура. Така има възможност за нововъведения, за действия, които да покажат ефикасността си в бъдеще. Много е важно за нас да има гъвкавост според този акт се предвиждат няколко задължителни изисквания за функциите на определен брой стоки и услуги, Стопанските субекти сами могат да определят на първи етап и да декларират съответствието. Могат да използват пазарните механизми за редовна проверка на съответствието. По акта се предвиждат и механизми за принудително изпълнение в полза на потребителите. Когато дадени стоки и услуги са в съответствие с изискванията, те могат свободно да се движат в рамките на вътрешния пазар. За целта се използват добре установени процеси и механизми в рамките на вътрешния пазар. Няма никакви революционни нововъведения в това отношение. Използват се изискванията, за които говорих до тук, за да се въведе минимално ниво на достъпност по други законодателни актове. Какво не е включено в този акт? много важен въпрос. Целта на тази инициатива е да насърчи стопанската дейност. Затова и актът не съдържа подробно разписани технически изисквания. Те много бързо могат да остареят, могат да ограничат възможностите за техническо новаторство от страна на стопанските субекти. Актът не включва всички стоки и услуги, а само определен брой определен в оценката на въздействие. По акта няма да се вмени допълнителна несъразмерна административна тежест. Актът не изменя също така действащо секторно законодателство на Европейския съюз за достъпността. Той допълва, подсилва вече действащи разпоредби. Мисля, че ще има по-нататък въпроси за оценката на въздействие. Искахме сега да ви дадем малко предварителна информация. Актът за достъпност бе разработен внимателно след провеждането на подробна оценка на въздействието, основаваща се на допитвания и проучвания, както и на принципите на интелигентното регулиране. Има нещо, което бе много важно в разговорите ни с държавите членки. Оценката на въздействието анализира не разходите за достъпност, а възможностите за реализиране на економии по линия на вътрешния пазар. Когато анализирахме ситуацията, си зададохме въпроса дали е основателно от економическа гледна точка да се предложи нов законодателен акт не анализирахме разходите за достъпност, тъй като държавите членки и Европейският съюз вече бяха поели законово задължение. Използвахме редица проучвания, например за законодателството за достъпност в 9 държави членки, на които се падат 80% от БВП, в Европейския съюз и 77% от населението на съюза. Това е, както виждате, едно много представително проучване. Използвахме също и данни от научно-изследователската мрежа в областта на уврежданията. Получихме информация и по линията на ред допитвания до НПО, стопански субекти, както и чрез обществени допитвания. Но в рамките на оценката за въздействие бяха разгледани най-различни альтернативи от стандарти на доброволен принцип до законодателни актове. Пет от тези альтернативи не бяха възприяти, тъй като счетохме, че няма да допринесат за решаването на проблема, че няма да допринесат за хармонизация, че са несъразмерни. Четири альтернативи бяха разгледани по-подробно, включително и от гледна точка на економическото си въздействие. Според мен резултатите от оценката на въздействието са достатъчно солидни. Няколко думи за взаимодействието с други законодателни актове на Европейския съюз. Същите изисквания за достъпност се използват за економическите оператори, както и за публичните органи, когато закупуват стоки и услуги или когато изразходват европейски фондове. Европейското законодателство вече съдържа задължителни изисквания за достъпност, но няма подробно определение на достъпността, например в областта на обществените поръчки. Европейският акт за достъпност, както вече казах, не изменя действащо законодателство, само допълва, улеснява неговото прилагане. Какво може да е взаимодействието между член 9 и директивата? Знам, че от 2008 година насам Европейският парламент работи много усилено по директивата по член 9 как може да си взаимодейства с нея актът за достъпност. Надявам се, че вече съм ви изяснила разликата между двете. Европейският акт за достъпност има за цел да подобри функционирането на вътрешния пазар чрез хармонизация. Отправната точка са стоките и услугите. Директивата по член 9 пък е насочена към отделни лица. Това е директива за борба срещу дискриминацията. Става дума и за две различни правни основания. Но директивата е много обща, няма дефиниция. И така, достъп, изискванията за достъпност в акта за достъпност могат да бъдат използвани и за дефиниция на достъпността според смисъла на член 19, както това се предлага и в фонда за публичните поръчки. Във всички случаи, когато става дума за конвенцията, трябва да кажа, че двата инструментия се допълват, въпреки че естеството им е различно, защото те предлагат, преследват различни цели. Директивата е допълнителен инстру, инструмент към акта. Тя въжи главно за публичния сектор. И когато говорим за акта за стабилност, когато приключваме преговорите, ще се опитаме да няма пропуски между директивата и акта, например в областта на транспорта. Що се отнася до съответствието между двата инструмента, ние изпълваме стандарти. Субсидиарността и пропорционалността те са много важни концепции в нашето предложение. Акта е много къвкъв и много целенасочен. Надяваме се по-добре да може да вземем предвид субсидиарността и пропорционалността. Ние предлагаме един списък на продукти и услуги. Има кодове за държавите членки. Има възможност обаче държавите членки да вземат свое решение дали да се съобразят с този списък или не. Освен това вземаме предвид а, за, при достъпността целия жизнен цикъл на услугите и на продуктите. За това и изискванията за достъпност се прилагат само за нови продукти, а не за такива, които вече се разпространяват на пазара. Нивото на подробност, както казах, е доста общо, но е много ясно за хармонизирането на пазара. Въпреки това, е, на функционално равнище смятаме, че проблемите са адекватни. Що се отнася до изискванията за економическите оператори, те са ясни. Изборът почива на оценката на за съответствие. Освен това, пропорционалност на задълженията, имаме две клаузи за това. За външни нашата цел е да не се налага допълнителни изисквания на економическите оператори и да не се променя съществото на продуктите или услугите, например електронните книги. Изискването бе да се включат е, <clears throat> допълнителни характеристики за достъпност, но не се изисква тези книги да имат допълнител, да включват характерите, е, допълнителни характеристики като обяснителни записи. Не искаме да налагаме на малките и средни предприятия допълнителни тежести, например за малките и средни предприятия. Например, малките и средни предприятия не трябва да инвестират допълнително за промяна на своите интернетни страници. Те могат да ги актуализират, когато ги обновяват. Трябва да има контрол. Контролът се провежда от съответните компетентни органи. Микро е, предприятията нямат да имат задължение за нотификация. Срока за приложение ние смятахме да дадем достатъчно време на държавите членки и економическите оператори, но като и то в съответствие с жизнения цикъл на продуктите. Това е доста деликатен процес. И така, държавите членки ще имат период на две години – Предложението се съпровожда с план за приложение и план за действие, който се ориентира към държавите членки. Той има за цел да ги подкрепя и да наблюдава приложението на директивата и транспонирането на директивата. След приключването на процеса на транспониране, даваме достатъчно време на операторите да приведат своите продукти и услуги в съответствие с изискванията на директивата. Предложението включва и докладване на 5 години. В обобщение трябва да кажа, че нашето предложение е целенасочено отговаря на нуждите на пазара. Ще смятаме, че ще подкрепим държавите, членки и операторите да изпълнят задълженията си по конвенцията и смятаме, че ще улесним живота на хората с увреждания и включването им в обществото. Благодаря ви за, за вниманието. С удоволствие ще отговорим на въпросите, ако има такова. С интерес очакваме сътрудничеството си с докладчика. Herzlichen Dank für diese ausführliche Präsentation. Jetzt hat Arma Casa Kosa das Wort. Entschuldigung, Kosa. Господин Коша има думата, докладчик по темата. Благодаря. Преди да ви предложа моето обобщение, искам да благодаря на секретарята. Благодаря за това, че може днес да говорим за достъпността. Днес. Работата на секретарията беше чудесен пример за това как може да се гарантира достъпност за хората с увреждания. Ние като комисия в много документи сме се обръщали към комисията с желанието да предвижи напред акта за достъпност. Мога да кажа, да се спра на четири документа в този смисъл, които помолиха комисията да се задвижи по въпроса. Най-накрая имаме това предложение. Смятам, че предложението е доста сложно, балансирано и се надявам, че това предложение ще окаже положително влияние, въздействие върху живота на европейските граждани с увреждания. От моя гледна точка, смятам, че не става дума обаче тук само за гражданите с увреждания, става дума по-скоро за всеки европейски гражданин. Имаме, ето, чухме добър пример, например, автоматите за банковите автомати. Аз не съм сляп, но, но за мен също понякога е трудно да разчитам да разчитам информацията на екраните, когато грее слънце в тях. Така че, <clears throat> действително не става дума тук само за хора с увреждания. Този акт ще бъде в полза, от полза на цялото общество. Не става дума само за мен, не става дума за хора с увреждания, Става дума за преодоляване на бариери и пречки, които съществуват в цялото общество. Това е един нов аспект и от тази нова перспектива трябва да се осветли проблема. Между другото, ОНЕ се изрази в подобен смисъл – по акта става дума главно за това, за премахване на съществуващи все още бариери и пречки. В бъдеще няма да не, не става дума за един медицински модел, ориентиран към хората с увреждания. Става дума за един обществен модел. <clears throat> Има изисквания, които са заложени в предложението и комисията съвсем правилно се е концентрирала на, общо, на общогражданския аспект. През последните месеци говорих с много заинтересовани страни, с лобисти, с представители на гражданското общество. Чух различни мнения. Те бяха много разнообразни и бяха много полезни за нас. След два месеца ще има още едно изслушване, на което ще бъдат обобщени всичките мнения. След това ще започне нашата истинска работа, когато тези коментари ще бъдат обобщени в законодателна рамка. И още една забележка в щатите. Много неща са, са се случили неща, които са все още пречка в Европа. Правната рамка там е добра и това обяснява напредъка в Штатите. Сега е ред на Европа. Искам да благодаря на комисията за пространното въведение – но искам да се спре на някои аспекти, които не бяха засегнати. Става дума за дефинициите. Споразумението на Обединените нации има единни дефиниции и до момента подобни дефиниции се използваха и в Европа. Но този правен акт въвежда нови понятия. Например, функционални ограничения. Тези дефиниции не са достатъчно подплатени, според мен. Аз не мога точно да ги изтълкувам и не зная как тези дефиниции съответстват на други подобни предишни дефиниции. Още нещо. Въпросът за предприятията – би трябвало да може да се измерва до каква степен продуктите и услугите стават достъпни. Дали тази достъпност крие някакви рискове? Това трябва да се анализира. За тази цел правното основание – трябва да е много стабилно и трябва правно да се осигури, че тези нови продукти не носят допълнителни рискове или опасности. Например, ако се развива един продукт за слепи хора. Този продукт може да функционира с човешки глас, с помощта на човешки глас, но може да представлява опасност в други ситуации да се окаже опасен в други ситуации. Или пък за глухи хора. Езикът на знаците не винаги в различните държави не е еднакъв. Някои знаци могат да бъдат погрешно тълкувани в различните държави членки това крие определени рискове. Е, тук в параграф 5 нещата трябва, според мен, да се прецизират. На трето място искам да спомена срока за приложение. Много гласове казват, че 6 години като цяло са прекалено малко. На базата на моя собствен опит мога да кажа, че държавите членки смятат, че 6 години са всъщност един разумен достатъчен срок. Достатъчно е да се регулира цялата материя. Други обаче заинтересовани страни казват, че 6 години са прекалено дълъг срок. Нека не забравяме, от 2010 година започна едва тази нова стратегия да се развива. 6 години вече минаха. Ако изчакаме още 6 години за приложението на акта, това означава закъснение с 12 години. И това според мен трябва да предотвратим. Ние сме законодатели и не може да си позволим да чакаме с един акт 12 години. Не може да обясним на засегнатите хора, защо нещата траят толкова дълго. Има и някои други аспекти, които, на които мога да се спра, но смятам, че ако има въпроси, ще се спра на тях по време на дебата. С интерес очаквам работата си с докладчиците в Сянка. Искам обаче да подчертая – че е важно всичко, което правим тук, да е в съответствие с правилата на вътрешния пазар. От наша компетенция е това да, правим, да, да създаваме закони в тази област, но те трябва да съответстват на съществуващите закони в в вътрешния пазар. Благодаря, казва председателят. Докладчиците в сянка имат, год... имат минута и половина за изказване. Първият оратор, господин Танък. Благодаря. Извинявайте, господин Ховет. За нас е много важен момент да се занимаваме с този акт и наистина най-голямата бариера е невъзможността те да живеят свободно своя живот, да се движат свободно, така че има тук технически елементи. Основната, правното основание е ясно, то не бива да се променя. Но няма да може да спрем кампаниите за член 19 няма да се спрем да получим най-добрия резултат. Е, формулировките са силни, що се отнася до достъпността в транспорта, но що се отнася до достъп до жилище, до образование, до прекарване на свободното време. Тук нещата не са достатъчно напреднали. Е, комисията тук трябва да заостри своето приложение, е, предложение. За приложението и за изключенията. Е, компаниите доста в до голяма степен казват, че би трябвало да има изключение, но тук трябва да има добър баланс, баланс между този акт и а, другите законодателни актове. Трябва да има баланс между универсалния дизайн и дизайните, които се предлагат. Много голямо внимание отделяме на свободата на движение, но няма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 Благодаря, колеги. Искам да благодаря на Адам Коша за много полезното въведение и съм съгласна с него в много голяма степен. Искам да добавя, че не бива да забравяме, че всички държави членки са подписали и ратифицирали документи, т.е. те са длъжни да спазват ангажиментите си. След като говорим за свободно движение на хора, стоки и капитали, е логично ние в Европа да положим усилия държавите членки да реализират на практика едни и същи критерии – всички трябва да могат да се движат свободно из Европа. Освен това, за предприятията, фирмите, малките и средни предприятия, магазините, също възниква въпрос. Хората са изправени пред пречки Ето защо фирмите използват клиенти оборот. Ако осигурим достъпност, и фирмите ще могат да увеличат оборота и печалбата си. Всички печелят, според мен. Когато изключваш, изолираш един, една част от населението, се лишаваш от 10-15% от печалбата си. Това е неразумно и глупаво. Европа трябва да се погрижи всички държави членки да работят по този въпрос. Също така, ще има а, тежести, но това не е оправдание да не се прави нищо. Марин Харкин. Благодаря, господин председател. Много от нещата, които вече бяха казани, а, ще бъда кратка. Аз мисля, че тази идея е прекрасна. Адам Коша го каза много добре. Тук не става дума само за хората с увреждания, става дума за всички граждани. Това ще стане привлекателно и за доставчиците. В този контекст нормативната база е солидна. Само няколко коментара за предложението. Хелга Стивенс на поетите ангажименти. Аз мисля, че държавите членки ще изпълнят своите ангажименти по конвенцията. Имам само няколко въпроса по несъразмерното, несъразмерната тежест. Как ще функционирате на практика? Когато приемем това законодателство, трябва да сме сигурни, че ще има хармонизация. Аз ще разговарям с различни организации, но мисля, че началото, което положихме е добро. Костадинка Кунева, минута и половина. με συγχωρείτε, δεν ήμουν συγκεντρωμένη σε κάτι άλλο. Πρόκειψε κάτι πρόβλημα και δεν είμαι έτοιμη τώρα να μιλήσω. Извинявайте, не съм готова да се изкажа, тъй като възникна проблем, с който трябваше да се занимая. От зелените няма докладчик. В сянка госпожа Зданок. Аз съм докладчик в Сянка и се надявам, че ще можем да работим заедно. И аз съм съгласна с първото предложение на господин Коша, че а, изпълнението трябва а, да. че а, изпълнението трябва да получи срок от 6 години. Проблемът е особено за малките страни. Вие направихте, направили сте оценка на въздействието в 9 държави членки, на които се пада 80% от БВП, 70% от населението, т.е. тази оценка не е представителна. Е, тъй като е, става дума само за големи държави членки, тъй като говорим 77% от населението. Е, как стоят нещата с малките държави членки, като моята Латвия? Мисля, че много колеги ще си дадат сметка, че изпълнението в една по-малка е, страна ще струва скъпо. Благодаря. Благодаря. От СПД също не ми е посочен докладчик. Да, колега. Благодаря. Благодаря на колегата Коша за първоначалните му встъпителни думи. Много е добър този опит да се направи хармонизация на нормативната база за достъпността. Споделям е, в още по-голяма степен идеята да се поставят на равна нога лицата с увреждания с всички останали. Трябва да се научим да използваме език, който да преодолее е, разграничение, което до сега е създавал само предразсъдъци. Трябва да говорим по един и същи начин е, за достъпност за всички, всички да бъдат в едно и също положение. Тоест, е, е, ситуацията трябва да е приспособена към е, нуждите на всички. Разбира се, има и критични бележки. Ние искаме достъп до стоки и услуги с конкретно внимание към е, хората с увреждания, но много често няма структури, които да осигурят този достъп. И моето притеснение е, че ще създадем продукти и услуги, ще ги затворим в структури, които са недостъпни. Аз живея в страна, в която архитектурните пречки са много сериозни. Италия. Училищата не са приспособени за децата с увреждане, така че нека да има ясни указания. Благодаря. От ЕНФ също не ми е посочен докладчик. Има ли други желащи да се изкажат? Не. Последната дума има Адам Кош за две минути. Köszönöm az újból megadott szót, elnök úr. A kollégák hozzászólás. Благодаря, че още веднъж ми давате възможност да се изкажа. Много ми бе полезно това, което казаха колегите. В един от коментарите ставаше дума за въздействието върху държавите членки. Може би комисията не се е спряла върху този момент. Ясно е, че оценката на въздействието е била извършена в държави членки, които съставляват по-голям дял от броя на населението на Съюза. Моята страна е с 10 милиона жители. Между 500 и 600 хиляди е броят на хората с увреждания. Въпросът е много важен за по-малките страни. Вероятно, разходите там са по-високи, но всъщност става дума не за пари, а за човешки същества. Затова трябва да продължим да мислим по този въпрос. Ще продължа да Работя и заедно с съвета и комисията. Госпожа Стивенс каза, че трябва да има ползи и за двете страни, но вероятно дружествата все още не са възприели тази гледна точка. Може би едва на следващ етап ще осъзнаят, че и за тях може да има много големи ползи. вероятно първоначално ще разглеждат само тежестта, която им се вменява, но в средносрочен и дългосрочен план ще има големи ползи и за дружествата, не само под формата на финансови облаги. Ще трябва ясно да заявим това. Организациите на гражданското общество вече от много време насам изтъкват важността на хората с увреждания за отделните държави и общества. Трябва да убедим в тази значимост всички действащи лица. И тук на нас се пада много голяма отговорност. Благодаря, казва председателят. На 26 септември ще проведем допълнителни разисквания. Текстът на становището ще бъде обсъден на 12 и 13 октомври. Гласуването в Комисията по заетост ще се състои през януари 2017. Благодаря. Преминаваме към следващата точка. Условия на труд и несигурна заетост. Става дума за проучване, което ще ни бъде представено. Докладчик е Неоклис Силикиотис. Андреа Браутен, научен изследовател в Института по, за научни проучвания в областта на заедостта, ще ни представи проучването.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 Um, Мисля, че разполагам с 15 минути да представя това проучване. Както казахте, то е, беше извършено от Института за изследвания на заетостта. работихме заедно с колегата Айк Хорст и Идея Консулт. Анализирахме е, несигурната заетост, тенденцията и стратегиите. Има копия от а, е, а, е, изложението. Сега ще ви представя основните моменти на доклада. Сега, що се отнася до структурата, ще говоря за целите на доклада, методологията, която използвахме, закономерностите, които установихме в несигурната заетост, тенденциите, стратегиите в политиката, национално-европейско ниво и предизвикателствата е, и препоръките. И така, целта беше да се направи системен обзор на различните тенденции в различни видове трудовоправни отношения и свързаният с това риск за несигурност. Източниците са различни. Анализирахме данни от две проучвания е проучване за условията на труд, като за последното данните за 2015 година не са налични, затова анализирахме данните от 2010 година, но даже и тук успяхме да установим доста закономерности. Направихме сериозен литературен обзор за да се запознаем с тенденциите. Анализирахме по-здълбочено 8 държави членки Германия, Дания, Испания, Франция, Литва, Холандия, Полша и Обединеното кралство. Това не са задълбочени казуси. Ние просто искахме да установим основните предизвикателства. Анализирахме три типа заетост, които според нас са най-несигурни. Извършихме също така интервюта с, с социални партньори, за да видим какво мислят те. Що се отнася до подхода, Отправната ни точка е факта, че няма европейска дефиниция за понятието ненесигурна заето. Всичко зависи от различни фактори, от индивидуалната ситуация, с нагласата на конкретния човек относно това, кое според него е справедливо и приемливо национални, пре, национални представи за съществуваща практика, така че изследвания, въпросът не се подава на лесен анализ. Не искахме да приемаме предварителни заключения. искахме да приложим един по-гъвкав подход. Нашата Та методология. Разгледахме две оси. Първо, типовете договори. Второ, е, показатели за несигурност. Що се отнася до трудовоправните отношения, тук разгледахме различни стандартни договори, е, работа на непълно работно време, самозаетост, е, срочни договори, агенции, сезонна работа, командироване и договор за работа за подизпълнители, договори за нулеви часове, стажове, неформален и недеклариран труд. Това са видовете договори, които анализирахме, свързахме ги с различни индикатори, свързани с опасност от несигурност. Това са заплащане а, или бедност, а, независимо от наличието на заето, социално осигуряване, трудови права, стрес и А, професионално развитие, квалификация и ниво на колективните права. Това беше основният ни подход. Не знам дали виждате тази диаграма, аз ще я обясня, но тя говори за мащабите на различните видове трудовоправни отношения в Европейския съюз през 2014 година, виждате, че стандартните договори за напълен работен ден са все още, вземат все още много голям дял. На, те, на тях се падат 59 25%. Другите типове договори са на работа на непълен работен ден, срочни договори и самозаетост и работа на хонорар. Това са основните видове отношения. Сега закономерностите, които установихме – е, стандартната заетост, това са постоянните договори на пълно работно време, те намаляват е, непрекъснато през последните години. От 62 на 59% от цялата заетост през последното десетилетие. Тенденцията е, е към спад, не рязък, но все пак спад всеки десети работи в, в, в, по други правоотношения, като работа на непълен работен ден, непълен работен ден до не повече от 20 часа на седмица. Що се отнася но до недекларирания труд, трудна област, която не се подава на проучване, 4% признават, че са извършвали недеклариран труд през, през последните 12 месеца. А този процент е по-висок в някои страни. Що се отнася до индивидуалните закономерности, най-напред мъжете, което не е изненадващо, мъжете по-често работят на постоянен договор на пълно работно време, 65%, сравнено с 52% за жените. Жените в по-голяма степен работят на непълен работен ден. Анализирахме данните от гледна точка на образователното равнище и вероятността да да бъдеш назначен на постоянен договор намалява с, в зависимост от нивото на образование. Унези 48% от нея с по-низко образование работят на такива договори. Що се отнася до възрастта, всеки втори млад човек работи на непълен работен ден или на временен договор. И всеки втори е, е, е бил поне на един стаж. Има доста големи различия по отношение на секторите. Стандартната заетост, постоянен договор на пълен работен ден – е застъп, са застъпени в най-голяма степен в производството и в непроизводствените сектори, в публичната администрация и образованието. Но тази стандартна заетост е най-ниска в селското стопанство, рибното стопанство и лесовътство, където работата на хонорар взима превес. Що се отнася до непълен работен ден, всеки четвърти работи по такова правоотношение в сектора на услугите и всеки пети в търговията на дребно. Срочните договори се, се срещат във всички сектори. Работата, временната работа за агенции също така е, е на скалата е, е, най-слабо застъпена в производството от 0 до 3%. Що се отнася до страните, има сериозно различие. Стандартните договори са най- многобройни в Източна Европа 70-80% и най-малко в Холандия 34% но това е така, защото работата на непълен работен ден е изключително популярна в Холандия. Недоброволният труд на непълен работен ден е от 9% в Австрия до над 50% в България, Кипр, Испания, Гърция и Италия над 50% от работещи на срочен договор биха предпочели постоянен договор и цифрата стига до 70% в редица страни. Що се отнася до преминаване от е, срочен договор или договор на непълно работно време е, до е, постоянен договор, виждаме, че процента на преминаването спадна от 28% през 2008 на 22,8% през 2013 година и е под 15% във Франция, Испания, Холандия, Гърция, Полша и е, Кипър. Тоест хората си оставят на непостоянен труд. Тенденциите – Виждате, че има тенденции при различните видови, видове договори. Става дума за 10 години до 2014 година. Стандартните договори бележат спад 62% на 59%. Постоян, постоянни договори на непълен работен ден от 6 на 7%. Работ но време непълен работен ден под 20 часа седмично се увеличават от 8 на 9%, срочните договори се запазват на 7%, самонетите лица и работещи на хонорар бележат тенденция надолу с 11,4% съответно. Работа за агенции се запазва стабилна на 1%. Договорите за обучение и стаж също така запазват е, своята стабилност в 2%. Анализирахме всички данни и цялата литература. Разговаряхме с различни лица. Опитахме се да класифицираме видовете договори в, по рискови категории, защото искаме да работим с идеята ниво риска вместо тип договори. И класифицирахме а, а, несигурността в четири категории. Нисък риск, това са договорите, е, постоянните договори а, е, за пълен работен ден и е, договори за непълен работен ден, които, не, които са безсрочни. От друга страна имаме среден риск, е, това е работа непълен работен ден, по-малко от 20 часа, недоброволен труд на непълен работен ден. И има другата категория е среден до висок риск. Това е работа за агенциите и е, работа на, на, по договор за командироване. И на четвърто място е висок риск. Това е неформалният и недеклариран труд. Сега преминаваме към стратегиите на политиката. Има а, цялостна а, нормативна база в Европейския съюз за ограничаване на опасността от несигурност. Тази рамка се възприема като ефикасна, макар че има предизвикателства. Има и други процеси, като евро... процеса на европейския семестър, програмата за взаимно а, обучение, споразумения на социалните партньори и кампании на европейско ниво, национално изпълнително законодателство – И разбира се, има национално законодателство за изпълнение, което излиза, излиза извън рамката на европейската нормативна база и а, решава въпроси, свързани с спецификата на отделните държави. Предизвикателствата, които се запазват, това е директивата за работа за агенции пред, където са предвидени дерогации от принципа за равно третиране. Има директива за работното време. А, тук става дума за работа на повикване и освобождаване от, работната, от 48 часа от работна седмица. Има различни вратички в директивата за командировани работници, които дават възможност да се избегнат някои от разпоредбите. Освен това наблюдаваме празнини в изпълнението на директивите и а, инспекциите на пазара на труда в някои а, държави членки. Формулирали сме някои законодателства възоснова на тенденциите и закономерностите. Първо, смятаме, че системите за социално осигуряване трябва да могат да осигуряват помощ за хората, за да не се допуска капан на бедността. Има нужда от балансиран подход към регулирането, за да няма паралелно съществуване на стандартни и нестандартни договори. Има нужда да се съчетае в по-голяма степен сигурността на работата и качеството на работното място с потребности от гъвкавост. В някои страни защитата за призаетостта отслабва. И тук трябва да се обърне внимание на въпроси, свързани с гъвкавостта при заплащането е, изпълнението е изключително важно и затова трябва да се окаже подкрепа на трудовите инспекции. И накрая има е, ръст е, на форми на заетост, свързани и мотивирани от цифровизацията, въпрос, който изисква допълнително проучване. Благодаря за вниманието. Благодаря ви. Изключително интересно проучване. Доста дълго, 190 страници. Можете да си го сложите под възглавницата. Докладчикът Неоклис имаш думата. Благодаря, Томас. Първо, Искам да благодаря на авторите на проучването за сигурността на заетостта в Европа. Констатациите от това проучване показват, че въпросът ще ни занимава все повече, тъй като са засегнати все повече работници. Все повече работници са изложени на риск от бедност – Нека кажа следното по проучването, сигурността на заетостта и условията на труд. Постоянно намалява броят на безсрочните трудови договори на пълен работен ден. Това е обусловено от кризата. Несигурността на заетостта е обусловена от кризата, както показва и проучването. все повече намалява броят на новосключените безсрочни трудови договори. 18% в Холандия, например. Също така много широко се прилага и моделът на работа на непълен работен ден за по-малко 20 часа седмично. Това силно засяга работниците. В страни като Кипър, Италия, България и Гърция все повече хората работят на непълен работен ден против волята си, просто защото нямат, работят с срочни трудови договори против волята си, защото нямат възможност за да сключат безсрочен трудов договор. Несигурната заетост е обусловена не само от кризата, според мен. Кризата може би е била повод за някои държави членки да започнат да прилагат неолиберална политика, да развържат ръцете на работодателите, така че те да въведат нови модели на заетост. През изминалите десетилетия бяха проведени редица реформи на пазара на труда, например Харц 4, в Германия. Нарасна броят на срочните трудови договори. През 80-те и 90-те години, за да се разкрият нови работни места в, Фран... в Италия и Испания, например. Това бе началото на всички тези промени в проучването се очертава и още една тревожна тенденция, именно че липсват силни профсъюзи, социални партньори. Това само допринесе за подкопаването на трудовите договори и регулирането на пазара на труда, най-вече в онези държави, които бяха най-силно засегнати от кризата и трябваше да подпишат меморандуми за разбирателство, като Гърция, Португалия и Кипър. Има и други силно засегнати държави. Сключват се също така и договори с нулеви часове. Те се опоменават към края на проучването, посочват се като проблем, от който проистичат много големи рискове за сигурността на заетостта. В Обединеното кралство има такъв проблем. Проблем е и фиктивната самостоятелна заетост. Всичко това все повече подкопава правата на работниците. Все по-малко социална закрила им се предоставя. Мисля, че сега предстои да проведем принципни разисквания по проблемите очертани в проучването, като например условията за труд. Тази тема типично спада към ресора на нашата комисия. Определението на несигурна заетост също е нещо много важно. Ако не разполагаме с правилно определение на несигурните трудови правоотношения, няма да можем да постигнем напредък. Вероятно, съветът от тук нататък до безкрайност ще разисква определението на несигурна заетост, но това не е в интерес на работниците. Освен това, ни е необходима съобхватна нормативна уредба, така че да попълним празнотите в законодателствата на отделните държави членки. Така че младежите да не трябва да преминават постоянно през стажове. Понякога младите хора работят на стаж в продължение на цели две години, например, без това да е последвано от трудов, подписването на трудов договор. Това въжи както за държави като Кипър, така и за Германия. Не бива това да се превръща в обичайното положение. Не бива работниците да попадат в задънена улица. Трябва да имаме също предвид, че от части се предоставя финансиране за наемането на стаж на млади хора. Стажовете, така или иначе, са ефтини за работодателите. А ако се ползват и с финансиране, просто не плащат нищо. В такъв случай стажовете се финансират от дънакоплаците. Нека сега помислим не за работодателите, а за работниците. Необходими са ни нови видове трудови договори за да се отразят някои промени, като например високите технологии. Благодаря. Следват изказвания на докладчиците в Сянг. Е, Благодаря. Няколко разсъждения във връзка с това, което беше казано тук. Жан-Клод Юнкер каза, че не, че не безсрочните договори трябва да останат правило. Тези договори е реалност, която по-скоро е, остава в миналото. Много е интересно това, което беше представено. Всъщност тук се върви към дефиниция към несигурността. Много е важно да се каже какво е това несигурна заетост нещата са различни в различните страни. Ситуациите са различни. А за да създадем адекватна политика, имаме нужда от точна и единна дефиниция. Имаме цяла поредица от критерии, които са много интересни и може би ще бъде полезно да вървим не към една монолитна дефиниция на несигурността, а както казахте вие, да идентифицираме елементите, които дават възможност да се изчисли несигурността, защото има различни видове несигурни договори, които имат обаче различен ефект върху живота на гражданите. Мисля, че трябва да се обърне внимание е, и на новият, е, и възникването на нов тип економика, економиката на споделянето. Е, това е свързано и с несигурна заетост. И някои видове несигурна заетост могат да доведат до безсрочни договори. Също така подходът основан на пола е много важен има елементи, които са свързани с сигурността и здрав... с безопасността и здравето на работното място. нези, които, които са на несигурен, на, на, които имат несигурна работа, са по-често жертва на злополуки и инциденти Хубаво е да се обърне внимание и какъв е делът на безсрочните договори и на срочните и да се направи сравнение по години. В Белгия виждам, че се засилва явлението несигурност. Също така влиянието върху продължителността на професионалния път и достъпа до пенсия. За мен много важен е социалния диалог. Трябва да се изгради партньорство между работодателите и работещите. И според мен е, много важен въпрос е сигурността на професионалния път. Е, реалността е, че броят на несигурните договори ще стават е, все повече, но заедно с това трябва да се, в тази ситуация трябва да се осигури сигурност. Жан-Клод Юнкер каза, предприятията имат нужда от гъвкавост и, и предвидимост, но и работещите имат нужда от гъвкавост, но и те самите трябва да могат да правят прогнози за своето бъдеще. Благодаря. Нека ви припомня, че имате само по две минути. Шиен Сайман от социалистите не е тук. От името на ЕКАРЕ Антея Макинтайр. Благодаря, господин председател. Благодаря ви за представянето. Темата е много интересна. Мисля, че колкото по-отблизо анализираме проблемите и предизвикателствата на пазара на труда, толкова по-важно е да разбираме какво стои зад фактите и цифрите. Не ми се харесва формулировката несигурна заетост. Защото тази формулировка е израз на презрение. Мисля, че можем да използваме и формулировката атипични трудови договори. За много хора договор за работа на непълен работен ден е всъщност това, което те искат. Ако кажете на хората, че подобни договори представляват несигурна заетост, че от тях проистичат големи рискове, то всъщност така им се присмивате. Обиждате немалко хора, за които работата на непълен работен ден напълно отговаря на тяхната специфична ситуация. Немалко жени искат да работят на непълен работен ден, защото така могат да поемат семейните си отговорности, защото така искат да си живеят живота. Не мисля поради това, че тази формулировка е особено удачна. Има нещо, което в момента е много важно в Обединеното кралство. Договорите с нулеви часове. Би ми се искало да се направи сравнение между тези договори в отделните държави членки. Не можах да се запозная с документите, които сте ни предоставили. В Обединеното кралство обаче, ако сте в трудово правоотношение, било то със стандартен трудов договор или договор с нулеви часове, вие се радвате на същите права като служител с постоянен договор на пълен работен ден. Тоест, ползвате се с закрила, въпреки твърденията на някой, че няма закрила при подобни договори. С задоволство отбелязвам, че в Обединеното кралство след случай на злоупотреби бяха предприяти репресивни мерки дружествата вече не могат да сключват със служителите договори с нулеви часове. Не могат да изискват от работниците си да работят изключително и само за тях. 25% от онези в Обединеното кралство, които са на договор с нулеви часове, всъщност учат тези договори като редовни студенти. Тези договори са източник на приходи, най-вече за студентите. Много е лесно да се спрем върху едно определено явление, да го квалифицираме като отрицателно и просто да отидем твърде далеч. Мисля, че трябва много по-внимателно да подхождаме към определенията, които даваме. Както вече казах, в Обединеното кралство заетостта е по-висока от когато и да било. Три четвърти от новосключените през изминалите години договори са от заетостта през изминалите години се падат на договори а, на пълен работен ден. Мариан Харкин. Благодаря, Господин председател, колегата ми днес не е тук, за това ще изкажа личното си мнение. Казахте ни, че е добре да си сложим това проучване под възглавниците. Със сигурност то ще ме държи будна. Едно от нещата, което, които ще ме държат будна е, че половината от работниците с срочен трудов договор биха искали да сключат безсрочен такъв. Благодаря за това проучване. Мисля, че то съдържа много надежни цифри и факти за различните видове договори, описани като несигурна заетост. Определение, което не се харесва на някои хора. Все повече богатство се съсредоточава в ръцете на все по-малко хора. В един момент решихме, че може да се постигне баланс, ако обикновените граждани имат достъп до добри работни места при достойни условия на труд, ако имат възможност за достоен живот. Несигурната заетост, според мен, ограничава тази възможност. Нека се опитаме да осъзнаем, че несигурната заетост подкопава системата, която искаме да изградим. Не я поставя изцяло на карта. Все още може да се направи нещо. Независимо от това какво определение ще дадем на несигурната заетост, ясно е, че има преход към по-различни видове трудови правоотношения. Този въпрос не е уреден нито на национално равнище, нито на ниво Европейски съюз. Няма и закрила. Съгласна съм, че трябва да разгледаме целия жизнен цикъл и предсказуемостта, както за работодателите, така и за работниците. На хората им се иска да има някаква предсказуемост. Ако постоянно бъдат изправени пред някакви промени, това се отразява зле на психиката им. Антея изложи добри аргументи за гъвкавостта, за това, че някои хора предпочитат да работят на непълен работен ден. Но също толкова вярно е, че много хора не искат. Няма черно и бяло в тези дебати. Ясно обаче, че се увеличава броят на атипичните трудови договори. Този въпрос не е уреден нито на ниво законодателство, нито от гледна точка на закрилата на работниците. Благодаря ви още веднъж. Ще има още много какво да прочета. Някои от нещата, които ще прочета, със сигурност ще ме държат будна. Благодаря ви, че изложихте предизвикателствата, които все още не сме решили. Излязохте с препоръки. Благодаря ви най-вече за препоръките, защото ако не знаем какво бихме могли да направим, просто само ще си губим времето. Благодаря. Думата има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 Много е важно това, което каза колежката Харкин. Да, така е. е. Вярно е, през последните години все повече, все по-малко хора във все, по все по-малко хора се концентрира все повече богатство. Някои хора използват кризата, за да се обогатят още повече. Кризата се използва и им е лесно да натрупат богатство, когато няма важни обществени организации и, синди, и силни синдикати. Госпожа Макентайер каза, че несигурността не е добър термин, но това е отразено и в а, доклада в много страни Несигурната работна заетост не е доброволно решение. Аз също казах, работа на непълно работно време е необходимост. Хората трябва да поемат такива договори. Въпросът е да възприемем реалността такава каквато е, да видим какво е състоянието на трудовия пазар – и да признаем, че правото на труд се заобикаля. Хората обедняват, маргинализират се. Това се случва с тези несигурни работни места. Не съм съгласен и с това, което казаха другите колеги, а именно за това, че безсрочните трудови договори са нещо от миналото. Трябва да дефинираме ясно целите си. А нашата цел би трябвало да бъде, ако е възможно, всички хора да могат безроч... да имат безсрочни трудови договори. Дори да, е... да, да става дума за работа на непълно работно време. Ако някой иска да има е, такъв е, временен трудов договор, добре, е, но това не трябва да, е, да става насилствено. Политиката на економии, различните реформи на трудовите пазари в много държави членки доведоха до там да имаме феномени като обедняване и несигурна заетост. Ще изчакаме времевия график. за извършването завършването на доклада. А междувременно се радвам за, бъде, за бъдещата си работа с докладчиците в Сянка. Важно е да използваме дефиницията, дефиницията за несигурната работа и смятам, че в това отношение изследването ще ни е много полезно. Благодаря. Костадинка Кунева за една минута. Благодаря, господин председател. Благодаря и за изследването. Тези данни са наистина много полезни. Те показват че работата е на пълно работно време намалява. Това са около 58% от всички заети. В момента в Гърция има хора, които не могат да намерят работа. Почти невъзможно е за повечето хора да, да намерят работа. Малките и средни предприятия – функционират само с ограничен брой работници и служители. Това е, е причина за ужасното влияние на кризата върху многото малки и средни предприятия. Негативно е влиянието върху социалното осигуряване и върху пенсионното осигуряване. осигурените работници се сблъскват с все по-големи трудност, трудности, особено като се пенсионират. Сега моят въпрос към експертите е, какви са вашите препоръки или по-скоро заключения по отношение на пенсионерите? Как виждате ситуацията на пенсионерите и как виждате бъдещето на пенсионерите в една Европа, която демографски е всъщност в криза? Благодаря ви. Благодаря, казва председателят. Ако обичате за две минути да отговорите. Най-напред за пенсиите. Трябва да има вноски от всички видове заетости в пенсионните фондове. Това е предварителното условие. Дори фрилансерите и свободно самонайтите лице трябва да внасят вноски в пенсионните фондове. Според нас това е най-важният най-важната препоръка от изследването. И още две неща искам да спомена по отношение на дефинициите. Ние не искаме да кажем, че някои видове зетост са несигурни като такива. Те стават несигурни, когато се намесят други фактори, като ниското заплащане, е, рисковете за здравето, представителството на работниците при трудовото, при колективното трудово договаряне и така нататък. Но има големи разлики между държавите, между секторите, що се отнася до рисковете за несигурност. Така че трябва да сме внимателни да обобщаваме нещата на европейско ревнище. Подробностите са важни, подробностите на национално ниво, подробностите при, трудовото, при колективното трудово договаряне. Сега за кризата. Кризата наистина въз, възобнови някои аспекти на Flex Security, някои държави започнаха да въвеждат срочните договори и други подобни инструменти. Когато се подобри обаче състоянието на хората в, а, с такива договори, то се подобрява и по принцип трудовото законодателство. Благодаря. So, schön, damit... Председателят благодаря. Приключваме тази дискусия. Два коментара от моя страна. Flex Security. Имам прекалено много гъвкавост тук и прекалено малко сигурност според мен. От друга страна, не може да се караме само за дефинициите в този дебат. Това не функционира. Освен това, не смятам, че може да приемем, че всичко може да се покрие с ефемизма нетипични работни отношения, трудови отношения. Хората се чувстват несигурни. Хората не могат да живеят от това заплащане, което получават. Така че става дума за несигурни работни трудови отношения. Това е. Хората възприемат своето положение като несигурно. Някои хора предпочитат е, временна трудова заетост, но други не и те възприемат своето положение именно като несигурно. Е, така че атипично Атипична трудова заетост, според мен, е ефемизъм, както предложи госпожа Мекентайр. Ние имаме прекалено много ефемизми в, нашия, в нашето ежедневие, така че не бива да прикриваме един феномен с хубава формулировка, феномен, който е много-много сериозен. Благодаря ви, благодаря и на преводачите. Ще продължим нашата работа днес след обед.